подправят се е, е, факти и данни и е, това е, е, увеличава техния пазарен дял. Въпреки е, конкуренцията. Ето защо това се получава до изкривяване на конкуренцията и ние като Европейски съюз трябва да действаме конкретно. С конкретни мерки срещу дъмпинга, който е, правят някои авиокомпании, но разбира се и със съответните реакции, която, е, когато е, държави извън Европейския съюз е, е чрез е, е, всъщност биват дискриминирани. Този регламент 168 дава възможност да се въведе е, е, разследване и да се обявяват е, е случаи на дискриминиране или на щети. Когато е, дадена щета, дадена вреда е, вече застрашава да е, вземе сериозни размери, трябва да се предприеме нещо. Е, И именно е, е, тук е, има роля Европейския парламент, защото ние се опитахме да прокарваме нашата идея в тристранните преговори. Това, за което се борим, е наистина един инструмент за сдържане, за възпиране, този, по този начин, е, всъщност, е, този регламент е един дипломатически, е, дипломатичен дипломент, е, е, е, инструмент. Когато действаме заедно с 28-те, ние можем да упражняваме глобално влияние. Това се отнася и в въздухоплаването. Е, е, Америка, преди всичко Америка, преди всичко е, компаниите на голфа, трябва да контрираме тези лозунги с единството на Европа. Благодаря ви за така доста емоционалните, но честно проведени преговори. Сега мисля, че имаме един солиден, една солидна база за една а, или един а, солиден елемент от една а, солидна структура на бъдеща Европа. Благодаря. Благодаря, председателя. От името на комисията думата има комисаря Етингер. Благодаря, господин председател, дами и господа. От името на комисаря Бул ще говоря пред вас. Тя е болна. и е, е, преди всичко искам да ви благодаря за конструктивния тон, е, е, конструктивния начин, по който протекаха е, преговорите и е, консултациите. Благодаря на докладчика, благодаря на е, комисията, е, специализираната комисия за съдържателния принос към тази работа. И докладчиците, и докладчики, и докладчите в Сянка свършиха сериозна, добра работа тук. Приемането на новия регламент е, за е, защита на е, конкуренцията във въздушния транспорт е наистина нов жалон в прилагането на новата ни въздухоплавателна стратегия, която преди 4 години бе прията от комисията и която сега вече намира своето правно основание. Тази, е, е, този правен текст е един е, основен елемент, който ще гарантира конкуренцията в въздушния транспорт и ще определя нашата политика по отношение на други страни, когато разбира се става дума за лоялна конкуренция промените в този сектор, който се отнася до движението, мобилност на хора, стоки и услуги, това е, е един е, основен елемент от нашата е, европейска политика. Трябва да създадем инструмент, който да ползва всички авиокомпании и да им гарантира лоялна, условия за лоялна конкуренция. Тук става дума за въздухоплаването и в Европейски съюз, и извън него. защото имаме компании, които са съседалище в Европейския съюз, а също и в конкуренти в трети страни. Ние е, приемаме и ценим е, това е, конкуренцията, но за нас е важно и да сме взаимо, да бъдем, са важни комуникациите, взаимосвързаността ни. Трябва да гарантираме е, трябва да имаме гаранция, че трети страни, с които имаме е, взаимоотношения, е, се съобразяват с нашите правила, за да може да се гарантира една лоялна конкуренция при едни и същи условия. Едно ясно, едно нещо е ясно, непроменено и се засилва, а именно пред предприятията извън Европейски съюз не винаги са е, е, обект на същата лоялна конкуренция. Те понякога страдат от е, дискриминация и са необлагодетелствани. Ето защо е хубаво, че тази, е, този парламент е, настоява да има е, тази конкуренция да се разглежда в многонационален план. Но нито, нито СТО, нито ИКАО съдържат такива правила за лоялна конкуренция или това, което се съдържа като текстове, не е достатъчно реалистично. а именно този нов регламент трябва да поставя, да обект на този регламент да бъде лоялната конкуренция. Е, понякога този проблем се е, решава е, едностранно с двустранни договори между отделни държави членки, но вече правила за 28-те е нещо различно сега поставяме основата за, на един е, наистина е, солиден инструмент, който ще гарантира е, работни места и ще прекратява нелоялни практики и ще дава възможност за борба с такива практики. Този регламент, който имате пред себе си, Е, бе подготвен от е, е, всъщност се налага да бъде прият, тъй като предшестващия регламент се оказа неефективен на практика и не приложим. Затова ни бяха нужни по-ясни, по-силни текстове. Тук е, става дума е, и за е, въздухоплавателни спогодби с трети страни, като във всичко това се търси диалога и преговорите. В този смисъл аз мисля, че с това, което правим тази вечер, ще допринесем значителна степен към е, защитата на лоялната конкуренция в е, въздушния транспорт, което е, е в полза и на държавите от Еврейския съюз и на трети страни. Благодаря председателя. Благодаря господин комисар. Сега от името на ЕКОН, комисията ЕКОН ще дам думата на колегата Тремоза. Отново добре дошъл в този парламент, господин комисар. Това ще увеличи а, честната конкуренция, защото а, правилата, свързани с нея, са част от а, правилата в Европейския а, съюз. Това да искаме а, лоялни условия не може да бъде наречено протекционизъм. Някои а, европейски превозвачи а, бяха призовани да престанат да получават национални субсидии. Сега пък призоваваме а, правилата да бъдат ясни а, за превозвачите от Европейския съюз и от трети страни. Милиарди а, пътници минават през европейските летища. Има самолети, които а, кацат, отлитат, презареждат тук Тяхната а, работа трябва да бъде уредена от международни споразумения. Смятам, че трябва условията да бъдат свързани с условията за превозвачи от трети страни. Ако такива получават субсидии, защо те се смятат за а, лоялни конкуренти? Благодаря ви. Cominciamo con gli interventi dei nomi. Благодаря, колеги. А сега изказване от името на политическите групи, от името на НП, господин Ван де Камп. Благодаря. Благодаря, господин председател. Здравейте, господин Отингер. Предайте поздрави на госпожа Булц. Доколкото разбирам, тя вече се чувства по-добре. Така чухме, но все пак предайте нашите поздрави. А, искам да благодаря на господин Пипер, докладчика, за добрата работа, която е свършил. Действително той работи много усилено, за да може да завърши това досие. Това се случи по време на австрийското председателство. Странно е, че чак сега обсъждаме резултатите от триалога. Колегата от комисията ЕКОН, както и комисаря, вече споменаха колко важно досие е това и то на глобално ниво. През последните няколко месеца неговата важност стана дори по-голяма. Има няколко националистически тенденции, които наблюдаваме на различни места по света. Именно за това на Европейския съюз а, влиза в задължението да гарантира, че а, конкуренцията е лоялна в а, сектора на въздухоплаването. Това обаче звучи лесно, на практика по-трудно може да се случи. Има много а, нелоялни а, случаи на конкуренция, има и нерегламентирана държавна помощ. Не става дума само за а, кацане, не става дума само за арабските страни, за Китай, за Хонг-Конг или за Сингапур. Нашите европейски превозвачи се сблъскват с нелоялна конкуренция на всички тези пазари – Надявам се доклада да доведе до подобряване на ситуацията и до по-честни условия за тях. Благодаря. Благодаря, колега. А сега от името на социалистите и демократите, колегата Пройс. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. принципите, е, основа за благоденствието в Европейския съюз е лоялната конкуренция. Това се отнася и до националните превозвачи. Трябва ние като законотворци, законодатели да защитим е, тези, този сектор от нелоялни практики, за да гарантираме това в цяла Европа. Живеем, за съжаление, в ера на търговски е, конфликти, където с възпиращи е, инструменти, с бариери, всъщност се подкопават тези принципи. За това е необходим, са необходими спешно мерки но е, за мен е, не, не мог, аз не мога да се представя, че група държави е, е, активно се противопоставят на такъв един инструмент на защита и е, отказват е, да приемат е, такъв един инструмент просто от чисто идеологически е, съображение. Ние като парламент, за нас като парламент е голям успех, че е, можем да изработим един е, полезен законодателен текст е, в, е, за този сектор, а именно да защитим нашите превозвачи от вредоносната протекционистични практики в трети страни като същевременно гарантираме необходимата свързваемост и комуникации. ние постигнахме в отделните, е, между отделните политически групи един е, широк компромис. Благодарим за това и на докладчика, но и на е, докладчите в Сянка. Наистина благодаря на всички за конструктивното ни сътрудничество. Благодаря. Сега давам думата на на госпожа Фостер от ЕКАРЕ. Приветстваме първоначалния обмен на мнения по това досие, но за съжаление в първоначалния вариант на комисията беше възприят протекционистичен подход, който позволяваше да се налагат санкции на оплакали се компании. Това бе много песимистичен сигнал към нашите търговски партньори и щеше да увреди значително нашата репутация и свързаност. Първоначалният текст позволяваше на неконкурентоспособни европейски превозвачи да се оплакват, като изискват налагане на санкции преди да са представили доказателства. Това би било разбира се, не в полза на лоялната конкуренция. Не може да се защитава лоялната конкуренция чрез несправедливи условия, чрез повишаване на цените на билетите и други подобни практики. Трябва да има уреждане на споровете чрез сегашните съществуващи двустранни механизми. Мисля, че не сме постигнали добър баланс който да позволи на пазара между Европейския съюз и трети страни да расте и да се обновява, като бъдат създадени условия за работа на операторите по-благоприятни в дългосрочен план. Искам да кажа, господин председател, че това е последната ми реч в тази зала от 1999 година до сега. Благодаря на преводачите, на председателите, на служителите на европейските институции за тяхната помощ и професионализъм. Желая ви всичко хубаво в бъдеще. Mille, благодаря, благодаря ви много, колега. От името на групата на либералите Павел Теличка. Аз ще благодаря също на свой ред на Джаки Фостър и желая всичко най-добро. Искам а, три думи да кажа. Ефективност, допълняемост, диалог. Ефективност, защото този, а, това досие ни предоставя а, инструмент – което ни позволява да се отбраняваме. Допълняемост, защото а, тук ще допълним а, жалбите. Ще а, добавим ефективност и защото комисията няма да чака, а, за да а, се задейства. Ще бъде по-скоро в а, позиция да реагира на така наречената опасност от сериозна вреда. И това беше един от важните моменти в преговорите. Ефективно, защото ще имаме ясна времева рамка да разследваме случаите и да прекратим разследването. Ще имаме обаче възможност и да прекратим времето, което им отдаваме. Ефективност, защото комисията ще получи шанс да повлияе на конкуренцията посредством финансови и други мерки. Допълняемост, защото ще надградим над конкурентноспособността и в допълнение от двустранните споразумения ще имаме една добре функционираща цялостна система, която добре ще допълни двустранните отношения. И накрая диалог когато а, се осъществява диалог между всички заинтересовани страни. Това е в интерес на всички. Споменах вече, че а, сме във връзка вече с нашите партньори, които са част от двустранни а, споразумения. И като цяло смятам, че това ще е един изключително полезен инструмент. Благодаря. Благодаря и аз. От името на зелените Думата има госпожа Дели. Прима. Заповядайте, Карима. Драги колеги, ще гласуваме един от най-последните регламенти по време на този законодателен мандат и той се отнася за въздухоплавателния сектор. Нелоялната конкуренция там е бич. Вземете операторите от Персийския залив. Те се субсидират и по този начин субсидират на свой ред летищата. Това е скандал. Международните им конкуренти не могат да правят това, което означава, че хиляди работници остават без работа. Този бич се превръща и в наш бич, защото всеки път, когато нелоялната конкуренция засяга пътуването между Европа и Азия, това означава да се минава по нов, все по-дълъг и по-замърсяващ маршрут. И чрез този въздухоплавателен сектор екологичните и социалните въпроси се оказват тясно свързани с економиката. Необходимо е да търсим решения еднакво добри и за обществото, и за климата. Ние сме всичките жертви, и като работници, и като потребители. Е, въздухоплавателният сектор отговаря за 3% от вредните емисии на газове в световен мащаб. И какво прави този текст, е, за да се обърне това положение, малко бих казала. Необходима е дълбока реформа на въздухоплавателния сектор. Това е огромно предизвикателство. В Парижкото споразумение през 2015 година сектора дори бе изключен от преговорите. Тъжно е да се види днес, че Европа се подчинява на една световна система, която отказва да участва в битката против световното климатично затопляне. В Европа има хора, които са готови да хванат проблема за рогата и предлагат множество решения. Къси полети, преки полети а, или замяната на тези полети с по-екологични форми на транспорт, да кажем, полетите между Брюксел и Амстердам. Господин комисар, вие предлагате една реформа, която не е достатъчна. Ние, европейските законодатели, трябва да се изправим лице в лице с това предизвикателство. Да, разбира се, че е предизвикателство. Економическо, социално, но и преди всичко предизвикателство за климата. И тук комисията е крещящо мълчалива. Благодаря, господин председател. Е, Благодаря, уважаема колега. Сега от името на парламентарната група на ГУЕ, господин Пимента Лопеш. Минута и половина. Благодаря, господин председател. Това предложение за е, регламент съдържа неща, които не можем да подкрепим. Е, става дума за единия пазар, е, мерки за подпомагане на въздушния транспорт, но Е, тези оператори, е, е, европейските превозвачи всъщност ще бъдат разрушени чрез приватизация на националните такива. Това ще се отрези отрицателно и на отделните държави членки. Сега това предложение е води до разминаване между е, превозвачите от Европейския съюз и е, трети страни, разграничаване на тях. Е, когато знаем, че оператори от трети страни получават държавни помощи. Каква е последствието и как това се отразява на конкуренцията между европейските и е, е, оператори, както и ниско е, тарифните и е, е, под субсидираните такива. Това осложнява е, условията на труд на е, работещите. Има правила, но те не се спазват. Благодаря, колега. Сега за Европа на свободата и демокрацията е, Аюто, Даниела Аюто. Благодаря. В рамките на Европейския съюз действат стрикни правила за конкуренция. Те въжат за стоки, за услуги и за всички компании, но не са винаги гарантирани, когато работим с трети страни. Тоест, налага се понякога нашите органи да предприемат компенсаторни мерки, когато става дума за а, трети страни, с които нямаме двустранни споразумения. Важно е наистина да се предприемат такива мерки и те да бъдат а, конкретни и ефективни. Тук става дума за а, начина по който ще се извършват разследвания и как ще се действа, когато има установена вреда. Ако искаме да опазим правата на гражданите и да гарантираме лоялна конкуренция, то тогава действително важно е да имаме ефективни механизми за контрол. Благодаря ви. Благодаря. Колегата Сосниш. Не, е... Благодаря ви. Според този регламент нелоялна е конкуренцията основана на привилегии и субсидии, които се отпускат от правителството. Това хубаво. Но а, наистина, ако вземате пари от дънакоплаците и ги давате на дружество, това се явява кражба. Но ние в Европейския съюз какво правим всъщност? Всичко субсидираме. Замеделието, транспорта, студентите, неправителствените организации тук и в чужбина – а освен това субсидираме и въздушния превоз. Комисията, например, изрази съгласие с полското правителство, което мамеше да накоплаците в Полша, като субсидираше полската държавна авиокомпания. Така че за нас е неуместно да не виждаме гората да се вторачваме в отделното дърво. Мисля, че навсякъде конкуренцията трябва да бъде лоялна. Е, колега, Благодаря. Госпожа Лукашевска, две минути. Благодаря, господин председател. Въздушният транспорт е огромен двигател на растеж в Европейския съюз. Разрастват се е, дестинациите, връзките, е, както в, така и извън Европейския съюз. Това е един динамичен пазар, въпреки е, тежката конкуренция извън Европейския съюз. Този конкурентен натиск идва от е, страните на изток и е, естествено от глобализацията. Европейските авиокомпании е, страдат от конкуренцията от Близкия изток, които имат огромни капитали на свое разположение и предлагат изключително конкурентни цени. Те не спазват съюзните регламенти, които им дава възможност, което им, което им дава възможност да експандират бързо и е, разбира се това води до нелоялна конкуренция. Съгласна съм с всички преждеговоривши, че трябва да положим максимални усилия, за да стигнем до споразумение с е, появяващи се стратегически е, фактори и пазари и винаги да включваме във всички преговори да включваме клаузата за лоялна конкуренция. Трябва да гарантираме равнопоставеност и лоялна конкуренция с с европейските авиокомпании. И мисля, че този регламент ще е инструмент, който ще засили, ще е, даде повече мощ в ръцете на европейския е, въздухоплавателен сектор. И е, всъщност потребителите, когато търсят и си избират а, авиокомпания, търсят цена на билета, качество на услугите, е, опит, е, бивш, е, предишен опит на съответния превозвач, както и е, дестинацията. Ако искаме да помогнем, да подкрепим европейските авиокомпании, трябва наистина да поставим клиента на е, е, пътника на първо място. Мисля, че този регламент ще е, направи много в това отношение. Сега имате а, е, синя карта, госпожо Лукашевска. Искате ли да я приемете? Господин Сознец. колеги, colegi, комисар, comisar, а, Не приема а, е, синя карта. Сега давам думата на а, е,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 благодаря на колегата Пипер и да го поздравя за работата. Това е много важно споразумение, което ще гарантира бъдещето на въздухоплавателната индустрия в Европа. Естествено, вътрешната и външната свързаност е много съществена за Европейския съюз. И затова ние като законодатели трябва да защитим този отрасъл, като създадем механизъм с санкции в случай на нелоялна практика от страна на трети държави. Същевременно този механизъм трябва да гарантира необходимата ни свързаност. Това изисква борба с държавни субсидии, които изкривяват авиационния пазар, пазара на въздухоплавателни услуги. По отношение на въздухоплаването в Европейския съюз също лоялната конкуренция трябва да бъде водеща, но това, което трябва също да ни занимава, са е, условията на труд, качеството на услугите и отражението върху околната среда. Аз съм съпредседател на групата за утвърждаване на европейската промишленост. Иска ми се да изпратим послание до всички в Европа и да кажем на нашите дружества, че трябва да разгледат сами собствената си практика. pasagerilor и да ментина un raport калитате-прец echilibrat. Европа трябва. Качеството на услугите трябва да не спада. И също толкова важно е да има баланс между качеството, което се предлага и цената, която се събира. Е, трябва да бъдем е, авангард е, за качеството и за гарантиране на социалните условия и за безопасните условия на труд. Благодаря много. Сега господин Златовски за една минута. Грация, президенте Конкуренция на рынку... Да. Благодаря, господин председател. Е, конкуренцията в въздухоплаването не е само необходима, тя се очаква от е, пътниците, но тя трябва да почива на здрави принципи, които, които изключват нелоялни практики от трети страни по отношение на европейските превозвачи. Европейски съюз трябва да има инструменти, с които да се защити срещу нелоялна конкуренция от авиокомпании, които ползва, се ползват от различни субсидии или административни е, ползи, е, които е, пряко е, се отразяват на е, е, конкуренцията с европейските им колеги. Това е в ущърп на гражданите, в крайна сметка, на пътниците. Преди всичко, обаче, трябва ни комплексни международни решения, които да предотвратяват ползването на такива практики в въздушния транспорт. Освен е, съответните спогодби, трябва да оказваме и натиск върху трети страни, когато договаряме каквито и да си въпроси, за да елиминираме такива практики. Благодаря много, председателя. Сега следва процедурата на спонтанните изказвания. Господин Мариес иска думата. Тига, къде се буташ като Отенгер, те чака и докладчик? Διότι μόνο έτσι θα σταματήσει ο αθέμητος... Регламент 868 трябва да бъде променен. Единственият начин да се спре нелоялната конкуренция от страна на превозвачи от трети страни е като направим реформи. Тези превозвачи действително а, прилагат нечестни методи. Трябва да се погрижим за конкурентоспособността. Господин а, комисар, а, има един въпрос свързан с а, егейските авиолини. Те са монополисти в Гърция и билетите са изключително скъпи. Открит до Атина билет е по-скъп, отколкото от Атина до Берлин. билетите до Егейските острови също са много скъпи. Трябва да направим нещо по този въпрос. Заклеймил съм тази им практика още от юни миналата година. Това е неприемливо. Не може да позволим такъв монопол. Билетите са изключително скъпи. От а, континентална Гърция до островите и обратно. Благодаря. Благодаря. Господин Етерич, една минута. Благодаря. Притесних се, когато започна дебата и е, докладчикът каза, трябва всичко да обхванем, да се занимаем и с Китай, но след това, когато се каза, ще говорим за свободна и справедлива търговия, малко се поуспокоих. Естествено, е, много любезно беше, че комисарият ни поздрави за конструктивния дебат, който те първа щеше да се проведе. Е, сега, след като внимателно изслушах, най-сетне разбрах за какво говорим. Това означава, Европейският съюз да замени отделните държави в преговорите и след като някои държави в света подкрепят своя въздухоплавателен сектор, да направим така, че да ги санкционираме. Значи не говорим за свободна търговия, говорим за държавни помощи. Мисля, че да се подвежда това под заглавие конкуренция беше подвеждащо. Просто се опитваме да сложим спирачка на държавните помощи на други места. Благодаря. Сега господин Кели. E благодаря. Като депутати ние е, може би летим по-често от е, другите хора. Естествено, че ни интересува как стоят нещата с въздушния транспорт. Конкуренцията също е важна. Може да се каже, че благодарение на Европейския съюз се появиха и нискобюджетните компании. Знаем какво се случва сега с Ryanair. Преди години те не съществуваха и билетите бяха изключително скъпи. Но това, което се опитваме да обсъдим тук е как можем да сме конкурентоспособни на глобално ниво и как да се преборим с практиките на превозвачите в трети страни. В това отношение съм съгласен с комисаря. Благодаря. Благодаря. Комисаря Отингер има думата. Господин председател, дами и господа депутати, В това, което казахте, е, намирам е, голяма доза съгласие с е, смисъла на този регламент, това, което бе изработено в преговорите между комисията и съвета. Вие маркирахте и проблеми, които са актуални сега един регламент не може да реши всички проблеми. Той е една важна стъпка по пътя към лоялна конкуренция в интерес на, на, авиокомпаниите, които са базирани в е, Европейски съюз, пък и е, тези отвън, които желаят да участват, но са готови да, и са готови да спазват същите правила. Преди всичко това е, е в интерес на пасажирите, на, на гражданите, които могат да получат добра услуга на прилична цена като могат да избират, разбира се, между е, различни е, опции. Един, едно ясно, така, един ясен вод от страна на парламента ще придвижи този процес напред за да се промени е, пазара на е, е, въздухоплавателни е, е, услуги, въздушния транспорт. Няма да се решат проблемите, е, както казах, изведнъж, но това е сериозна стъпка напред. Благодаря ви за подкрепата. Благодаря, господин комисар. Сега господин Пивър, докладчик, има думата. Благодаря, благодаря и на вас, господин комисар, е, е, скъпи Гюнтер Ротингер, дали е, енергия, енергетика, бюджет или въздухоплаване винаги звучите убедителен. Благодаря и на колегите за насърчителните изказвания и за подкрепата. И както, благодаря също и на докладчите в Сянка от другите политически групи, както и на нашите сътрудници успяхме, според мен, да, да предприемем стъпка напред. Сега остава проблема с малките страни и достъпа до тях в случай на конфликти, но мисля, че ще намерим решение и на това. Е, всъщност е, това, което е, предлагаме като текст, решава проблемите на стария регламент, от стария регламент, който се оказа неудачен. Мисля, че днес беше, утре ще е добър ден и за Европейския парламент, и за Европа, ако ние се обединим и да ще, ще успеем да преодолеем егоизма на отделни интереси и концерни. Благодаря. Благодаря е, всички. Приключваме дебата по тази точка и минаваме на следващата. L'ordine del giorno reca ora la relazione dell'onorevole. И така. Доклад на госпожа Моника Холмайер насоки за бюджета за 2020 година, раздел 3. Докладчикът госпожа Холмайер, ако обичате. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. В началото съвсем сърдечно искам да ви благодаря. Благодаря на докладчите в Сянка, които работиха е, и се потрудиха сериозно с мен да създадат една е, така, да е, начертаят една добра линия и е, да заложат е, добри е, стойности за е, бюджета за 2020. Е, сега трябва да е, осигурим осигурим един разумен преход е, от, един, е, от едната към другата финансова рамка. Трябва да отчетем е, и Брексит и да видим как ще преодолеем тази катастрофа, която крие и много неизвестни за бъдеще. И трето, изправени сме пред много предизвикателства от една страна конкуренцията, е, конкурентоспособността, работните места, социалните фактори, е, е, предизвикателства, свързани с помощта за развитие, миграционните потоци и хората, които страдат в други страни. тук се числят и въпросите с вътрешна и външна сигурност и свързаните с това въпроси, а именно необходимостта от оптимална защита на нашите граждани ще ви помоля, господин комисар, да е, особено да обърнете внимание на нашите желания по отношение на разъм и младеща, защото сме е, убедени, че ако, е, са, млади, ако имаме една индустрия, една економика, която е конкурентоспособна и може да предлага добри работни места, само тогава можем да гарантираме бъдещето на нашите младежи. В, когато допълнително допуснем, предвидим и средства за инвестиции в новите модерни технологии в бъдеще, тези програми трябва да бъдат финансирани, които са насочени името към тези, към тези цели за е, Европа, е, свързване с Европа е, е също програма, която трябва да получи достатъчно финансиране. Програми като Косме, бъдещите нови технологии, където 97% отпадат, се отхвърлят проектите и то не защото са лоши самите проекти, защото държавите членки не, няма достатъчно средства за това. Е, иска ми се е, държавите, е, младите в Европейския съюз да получават и да, да им се гарантират ориентирани към бъдещето работни места, устойчиви работни места и предприятията да са в състояние да финансират и подкрепят такива, създаването такива работни места. Е, значи трябва от една страна да е, е, стимулираме млади хора, които са добре квалифицирани, от друга страна да подпомагаме създаването на работни места, както и възможностите за иновации. Всичко това ще направи Европейския съюз по-конкурентоспособен. Надявам се, тази година се говори много открито за това. Държави е, държави и членки, които не присъстваха и не взеха е, е, отношение в съвета, но е разумно, ако е, по-отрано водим е, дискусии и ако е, в голяма степен е, се разберем по много от въпросите преди, е, е да, за да не оставим прекалено тежък товар на следващите, е, е, на следващите, е, за следващия законодателен период. Това са нещата, на които исках да обърна вниманието ви, дано да ги вземете предвид. Благодаря. Сега за комисията. Комисаря Тингер има думата. Уважаеми господин председател, дами и господа, с днешния ви дебат вие започват преговорите за бюджета за 2020. Това ще е, е особена година. Първо, това е последната от е, предишния период. И второ, е, ние сме изправени пред доста неизвестни, свързани с Брексит. Никой не знае какви дали нашите колеги от Обединеното кралство ще участват в бюджета за следващата година. как ще, е, дали ще участват в гласуването на бюджета заедно с нас. След това се променя състава и на парламента, и на комисията. И към всичко това трябва да е, при всичко това трябва да направим нещо за стабилността, така че програмите, е, бюджетните програми да, до, имат положителен ефект върху развитието на Европа. И да бъдат постигнати е, целите, които сме си поставили с разумно ползване на европейските средства. Благодаря на е, Моника Холмайер за нейната е, добра свършена работа. Тя успя да балансира различните очаквания на политическите групи, колегите си от различните групи, обедини ги това не е никак просто. Всяка година се сблъскваме с този проблем и все по-сложно става всъщност. И благодаря на колегите, които бяха готови да участват и да не водят една предизборна, да не подчиняват работата си в парламента на предизборни цели. И ние от комисията ще гледаме наистина с отворено така сърце към тези предложения. Значи промяна в на парламента дано следващия парламент да не погледне диаметрално против, от кордо различно на, на този е, подход към бюджета. от е, докладчицата до всички други, които са допринесли към е, предложението за бюджет. Е, смятам, че всички те ще, това ще послужи за добра основа за работата на следващия, идващите след вас. На 18 ноември при е, вероятно с избирането на следващата комисия, не се знае дали следващата комисия е, точно ще приеме предложението на комисията Юнкер, но а, е, това, което трябва да търсим е приемственост, а, е, защото той е от, а, приемствеността е отражаващо значение за а, Европа. Трябва е, в бъдеще да инвестираме в гражданите и в, в, в е, сигурността. Така че заглавието, което е избрала госпожа Холмайер на е, темата е много е, умна. Е, много умно. То е, е така е, и привлекателно и убедително за европейските граждани. Както и преди, е, приоритетите са ясни конкурентоспособност, е, растеж, е, по-добри и повече работни места, по-добри условия на живот, научни изследвания, младото поколение, борбата, борбата за екологично развитие, борбата с измененията в климата. Ние споделяме подхода по отношение на растежа е, и е, конкретно способността като е, водещи приоритети последните няколко години бяха общо взето добри за европейската економика. Годишният растеж беше, се увеличаваше, приходите в бюджета също бяха по-високи, отколкото прогнозните и падна и безработицата и, което е по-важно, младежката безработица от година е, към следващата. Това бяха добри е, години, но е, въпреки това економическото развитие така не бива да ни успокоява. Би трябвало в бюджета с 2020 да бъде един инструмент за борба с рецесия, с кризи, с миграционни проблеми, за просперитет, за конкурентоспособност. Трябва да намерим решение на всички тези въпроси в рамките на нашите ограничени финансови възможности да финансираме и насърчаваме начинаещи е, фирми, е, иновативни е, фирми. Киберсигурността също е важен аспект. Имаме в е, множество програми, които е, са е, много удачни в вярната посока и с този бюджет те трябва да бъдат засилени и подпомогнати. А за целта ни е необходимо максимално гъвкавост. Парламента трябва понякога дори срещу съвета да води борба и да отстоява тази гъвкавост, за да можем да се справим с предизвикателства, които ни чакат следващите години. Трябва да внимаваме, че точно в кохезионната политика трябва да гарантираме, ни предстои висок ниво на, на кредитите за поети, за, за плащания. Трябва да осъществим тези плащания за да не става е, прекомерен пренос на е, кредити за плащания към следващия финансов период. В е, ние като комисия в рамките на нашата правомощия ще посредничим в преговорите между вас и парламент, вас и съвета вече е, на първите е, тристранни триалози са положени основите на това. Благодаря ви за добре свършената работа, за това, че е, всички е, успяхте в тази работа да не смесвате тесно политическите предизборни интереси е, с е, интересите на гражданите и работихте в тяхна полза. Благодаря. Благодаря. Благодаря, скъпи господин е, комисар. Parola, е, del Сега политическите групи от НП, колегата Кели, три минути. Благодаря много. Благодаря и поздравления на Моника Холмайер, колегата ми, както и на комисаря Етингер, които извънредно голям успех постигнаха по този портфел, както и по предишното досие. Мисля, че трябва да бъдат отчетени техните заслуги. Значението на бюджета за 2020 година е в това, че той задава посоката за следващата многогодишна финансова рамка. За това трябва бюджетът да бъде добър, добре финансиран и правилно ориентиран. Приветствам това, че докладчикът акцентира върху новаторството и научните изследвания, нещо на което съм посветил голяма част от времето си в Европейския парламент, трябва да продължим да създаваме работни места в 27-те държави, членки на Европейския съюз и по този начин да допринасяме за тяхната конкурентоспособност. Предлагат се решения за Хоризонт 2020, Козме и други програми на Европейския съюз в тази връзка. На второ място, бюджетът трябва да зададе посоката за постигане на целите ни във връзка с борбата с с промените в климата към 2030 година. Европейския съюз трябва да остане водеща сила в тази борба и комисията заложи основата за това с Парижкото споразумение от преди няколко години. Без достатъчно финансиране нищо няма да постигнем обаче. Европейският бюджет може да помогне много да се извършат необходимите действия. Само с ЕФСИ 35 700 гигаватт часа допълнително електричество е генерирано, 90% от което от възобновяеми източници. 5000 гигаватт часа с економиите ежегодно. Това е много съществен принос от страна на механизмите на Европейския съюз. Инвест е също е нещо, което трябва да се надгради. В момента се водят три странни срещи за него. Е, Бюджета трябва да е достатъчно финансиран и амбициозен. Надявам се, че ще продължим по този начин и през 2020 година, когато трябва да приключим преговорите за новата многогодишна финансова рамка от 2020 до 2027 година. И най-сетне съгласен съм с това, което каза господин комисарят за Брексит. С това съотношение на гласовете за и против много е трудно да се подкрепи излизането от Европейския съюз. Надявам се, че и държавите членки ще могат да видят празнотите, които се отварят в бюджета и да направят необходимото, за да ги преодолеем. Благодаря. Благодаря, колега. Има искане за въпрос към вас с синя карта от колегата Нирията. Шон, соха кърм фата гунту наричан спеш. Шон, приветствам това, че проявяваш такъв интерес към въпросите на климата. Обаче, ако познаваше по-добре бюджета, щеше да знаеш, че в него се предвижда много малка сума за климата. Защо вашата група отказа да говори с министър-председателя на Ирландия за промените в климата и постоянно гласувате за това да се харчат пари от бюджета за твърди горива, вместо да мислите как да се откажем от тях. Много бях изненадана да чуя сегашното ти изказване. Това е интересен въпрос. Well, say... Мога да кажа, че групата ми и аз тук в Европейския парламент работим по въпросите, свързани с промените в климата отдавна. Аз съм бил докладчик по досията, свързани с енергетиката. Работил съм и по Парижкото споразумение. Може би това не е известно на задаващата въпроса. И второ, моята партия в момента, чрез нашия министр в правителството, подготвя пакт за климата и околната среда. И целите за 2300 година са поне 25% за действия свързани с климата. Така че нашата партия чрез правителството в Ирландия и ЕНП тук в Европейския парламент са лидери по отношение на борбата с промените в климата. Благодаря много. Thank you very much. Благодаря. Благодаря. Сега от името на групата на Прогресивния съюз на социалисти и демократи в Европа, госпожа Кланек Моран. Благодаря, господин председател. Драги колеги, господин комисар, за мен е голямо удоволствие тук да изразя виждането на социалистите и демократите по този бюджет. Последния от сегашната многогодишна финансова рамка е,